Мешер колег, бонжур! Скъпи колеги, добър ден! Започваме нашата работа. Avant d'ouvrir cette première séance de l'année, Откривам първото ни заседание за новата година. Бих искала да пожелая на всички чудесна година нова година, изпълнена с изненади, срещи, открития. Много здраве и много щастие за вас и вашите близки. Благодаря и на преводачите за това, че са с нас. Честитя им новата година. Благодаря на всички за ентусиазма. Ние сме в последната права за тази година. Започваме нашата работа. Бих искала също така да Честита новата година на представителите на Европейската комисия и да поздравя българският министр, който ще посети нашето заседание и който е тук. Не, все още го няма, не е тук. Господин министр, добре дошъл в нашата комисия по транспорт и туризъм. Поздравявам ви, че ще участвате в нашата работа. Приемаме дневния ред. Имате ли някакви възражения? Няма възражения. протоколите от заседанията на 15, 21 и 22 ноември се приемат след като няма възражения и председателката няма съобщения в началото на новата година. Преминаваме към Точка 4. Механизъм за свързване на Европа 2014 и 2020 и оттеглянето на Обединеното кралство. Изменение на регламента 1216. Аз съм докладчик с няколко думи. Надявам. Много ви моля за малко тишина. По този доклад, скъпи колеги, бих искала първо да благодаря на докладчиците в Сянка за измененията, но как и за тяхната принос за измененията в коридора между Северно море и Средиземно море. Необходимо да създадеме условия за повече връзки между Ирландия и останалата част от Европа в случай на напускане на Обединеното кралство без някакви оговорки. Разбира се, това е най-лошият вариант, но трябва да направим всичко възможно за защита и за да помогнем на ирландското население и на, на а, другите страни и да подкрепиме морският отрасъл. Ако а, морските маршрути се променят, ние трябва да се приспособим колкото се може по-бързо. Така че първо е да, осигу, да осигуриме е, транспорта на пътници и стоки до и от Ирландия, в случай, че ще има външна граница с Обединеното кралство. Нашите пристанища трябва да се изменят, променят по същество, за да се превърнат в международни пристанища. Това ще бъде първото послед, първата последица от Брексита. Е, защото днес пристанището Кале е, има 100% обмен, целият му обмен е с Дувър. Т.е. трябва да, да помогнем на това пристанище. Първо трябва да компенсираме щетите и загубите на френските пристанища. И Кале, Хавар и Данкерк са включени отново в коридора за Северно море. Брест, Росков, Сленазер, Шербур, Кан, Хавър и Париж трябва да бъдат включени към Атлантическият коридор. Необходимо е да помогнем пристанищата да се развият, за да могат да приемат потоците от Ирландия, включително и пропусквателните пунктове, които ще трябва да извършват санитарни и други контроли. Европейската солидарност трябва да се разгърне, да, да, не само засегнатите държави членки трябва да плащат за последиците от Брексит. За това предлагам компенсация за развитието на тези пристанища, превозвачите и териториите, които ще понесат тежките последици от Брексита ще трябва да се създаде спешен фонд за подпомагане на тези територии и в последствие ще трябва да се определят сили, е, средствата с съвета. Дължим на нашите превозвачи, пристанища е, и е, територии средства, за да може да, да не се, е, да няма прекъсвания или намалявания на трафика в случай на напускане на Обединителното кралство без споразумение. Това е един разумен проект, е, проект, който подкрепя развитието на целия Европейски съюз. Надявам се, че всички ще подкрепите този проект с голямо мнозинство. А сега Давам думата на докладчиците в сянка. Господин Межилие, имате думата. Честита нова година. А, госпожо председател, а, благодаря ви. Вие обяснихте много ясно всичко. Вие благодарихте на всички. Благодаря на всички за присъствието им днес в тази зала. На 8 януари бе проведено едно много продуктивно заседание по проекто регламента за промена на е, механизма за свързване на Европа вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от 57 изменения. Постигнахме 6 компромиса на 3 декември предлагаме проекто регламента който включва в коридора Сев, Северно море, Средиземно море, френските пристанища, като по този начин се изменя същността на Атлантическия коридор за включване на Ирландия и за свързване Ирландия с Европа. В случай, че Обединеното кралство се оттегли без поразумение, ще продължим да можем да осигуряваме услугите, благодарение на включването на френските пристанища в новата мрежа. Призовавам всички депутати да подкрепят това, този регламент, за да могат нещата да, се, да станат ясни до 29 март. Госпожа Ривер Далон, благодаря госпожо докладчик. Честита нова година на всички. Както правилно споменахте, става дума за един много важен въпрос. А аз подкрепям всички компромиси, които ще гласуваме днес и призовавам всички да постигнем колкото се може по-широк консенсус. Ставаше дума а, да, да се да се коригира един пропуск на комисията. Направихме го за пътния транспорт и още веднъж само искам да ви призова да подкрепите колкото се може по-силно този проект. Благодаря, госпожа Ривардалон. Господин Лунгрен, искате ли да вземете думата от името на ЕКАРЕ? Имате думата. Благодаря. Добре дошли на всички. Още от самият до самото начало този това предложение е, беше безспорно. Внесахме три изменения, не виждам никакъв проблем господин Лундгрин. Господин Рике, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Честита нова година на всички. Не искам да продължавам повече, отколкото е необходимо. Е, всички бяхме единодушни да допълниме продължението на комисията, за да осигуриме по-добри връзки с Ирландия и да осигуриме по-голяма подкрепа за френските пристанища. Лесно постигнахме споразумение по 6 компромисни изменения. Стру, струва ми се, че няма да има никакви проблеми. От нашата е, гледна точка Алде няма. Господин, госпожа Клоун, благодаря. Госпожо председател, бих искала да ви благодаря за работата по това досие. Наистина то е много важно. Става дума за връзките между Ирландия и континента. И има много търговски обмен между Франция и Ирландия. Ирландия ще бъде включена в Атлантическия коридор, без да има нужда от допълнителни инфраструктури. Благодаря за това. От ирландска гледна точка и особено малките и средни предприятия, това все все още най-кратката връзка между Ирландия и Обединеното кралство. И ще, ще трябва да, да, да, да, да, да се види как, какви ще какви ще бъдат е, споразуменията, тъй като, както знаем, най-краткото разстояние между Дувър и Кале за сега, а това ще означава и а, е, прекосяване през трета страна госпожа Меснар. Благодаря. Честита нова година на всички. Доклада е отличен. Съгласна съм с всичко но аз просто ми се щеше да, да няма нужда от този доклад. Госпожа Меснер, а сега господин Колсън от Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми най-напред да пожелая всичко най-хубаво за новата година и на вас и на всички членове на вашата комисия. Госпожо председател, без никакви проблеми може да приемем измененията ви 51 и 52, т.е. измененията, които засягат преамбюла и които включват Калей Дънкерк, Терозон и Кан в предложението. Останалите изменения обаче, съжаление, не можем да ги приемем, тъй като предложението значително надхвърля прехвърля първоначалното предложение на Европейската комисия, а именно въвеждане на спешни мерки, а не на подковителни мерки, така че вашето предложение напълно променя философията на първоначалното предложение на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия. Припомням, че ние тук в нашата парламентарна комисия сме законотворци, които предвидиха Брексит, както не го строиха много други хора, така че това са правни съображения решения, които явно не може да отразите в момента в от правна гледна точка, но не можете да ме убедите, че при разрешаването на подобни проблеми правните съображения трябва да наделеят над политическите. Сега въпросът е, е какво можем и какво искаме да спасим. Целта ни е да спасим дейността на някои от пристанищата, които са поставени под сериозна опасност. Така че позицията на Европейската комисия си остава каквато е, но има опасност позицията на Европейския парламент да бъде по-различна. И мога да ви уверя, че по време на странните преговори ще се опитаме да намерим компромиси, но престанете да ни представяте правните доводи, при положение, че ние ви говорим с политически. Добре, казах си ти мога да кажа и се чувствам по-добре. Але! Je rappelle que le vote de ce rapport aura... Припомням ви, че ще гласуваме доклада в 10 часа. И така продължаваме с пета точка от дневния ред, а именно предложението на съвета и на парламента променяща директива 96 от 53 на съвета по отношение на срока за прилагане на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност докладчик отново съм аз. Днес е моя ден. И така. Директивата 96 на клоначката 53 определя за тежкотоварните автомобили максималният допустим режим, максимално допустим размери в националния и международен трафик, както и максимално допустимите маси в международния трафик. Подобряването на аеродинамичните характеристики на кабината на моторните превозни средства би позволило е, значително повишение на енергийната ефективност на превозните средства. И най-вече се подобрява значително безопасността на движението по пътищата. При все това предвид ограниченията наложени от директива 96 наклона черта 53, свързани с е, максималните размери на тежкостоварните превозни средства, беше невъзможно да се осъществят тези изменения, без да се намали реално допустимата маса на тези превозни средства. защото директивата предвижда мораториум от 3 години за влизането в сила на разпоредбите по отношение на кабините с аеродинамични характеристики, по отношение на данната за датата за влизане в сила на влизането в сила на разпоръбите за отделните типове превозни средства. Ето защо Европейската комисия предлага директивата да бъде изменена, за да се премахне е, този мораториум от 3 години и да се съкрати крайният срок, който все пак остава пропорционален. В проекто доклада предлагам да се добави предложението на Европейската комисия без е, е, изменения. Получихме три изменения, свързани с ограничаването на общата маса допустима на товара. Въпросът за конкурентоспособността с превоза на товари по железопътен път. И през едните седмици ще се за колачите в сянка, за да намерим някакво компромисно решение. Комисията по транспорта ще може да гласува решението на 22 януари и да пристъпи незабавно към преговори с съвета по окончателния текст през месец февруари. Разбира се, при положение, че съвета е готов за това. И пристъпваме към дискусията, като започваме с първият докладчик в сянта, господин Маринеско. Здравейте! Здравейте, госпожо председател, как сте? So, Струва ми се, че това е едно добро предложение на Европейската комисия. Тоест да се намали срока за влизане в сила на директивата. Но пък ми се струва, че периодът от 4 месеца е прекалено кратък. Мисля, че 8 месеца ще ни дадат нужното време е да избегнем всякакви проблеми с конкуренцията между операторите, т.е. за мен най-подходящият период ще бъде 8 месеца. Това е моето предложение за изменение. Бих искала да направя е, един коментар с ваше позволение. Европейската комисия заяви, че не може да приеме изменението. Моля ви да им припомня, че те са Европейската комисия, т.е. те правят предложението, и отдам нататък парламента и съвета взима законодателното решение. Тоест, те не могат да кажат какво ще приемат и какво няма да приемат. Какво ще направят? Ще го отхвърлят ли? Могат, пак казвам, ми си има право да предлага, но няма право да приема или да отхвърля. Благодаря ви, господин Маринеско. Е, сигурна съм, че Европейската комисия ви е чула и сега вече е склонна да приеме измененията. Госпожа Рево Далон, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви прочета изказването господин Насис, който се извинява, че не може да присъства днес тук. Групата на Съюз демократите смята, че прилагането на специалните разпореди относно максимално допустим размера на кабините на тъжкотоварните автомобили ще допринесат за намаляване на енергийното потребление на тъжкотоварните автомобили, ще подобри безопасността на движението по пътищата. Едновременно с това не може да се очаква може да се очаква, че Ускоряването на въвеждането може да доведе до проблеми за европейските дружества. Целта е да се направи възможно движение, пускането в движение на тези нови кабини, но не би трябвало да го прави задължително. Ето защо групата на социалисти и демократите смята, че съкръщаването на меморандум, на мораториума до 4 месеца е разумно предложение и ще има положително въздействие. Благодаря ви, госпожо Рево Делон. Господин Лунгрен, искате ли да вземете думата? Thank you. Благодаря ви. Както може би сте забелязали, не внимавах много по първата тема. И всъщност коментарът ми по предишната точка от дневния ред беше и за тази точка от дневния ред. But, as I said before, it's an uncontroversial report. Както вече казах, няма проблеми по този доклад. От самото начало бях напълно съгласен с него. Има три изменения, не виждам някакъв сериозен проблем с тях, така че нямам проблеми с продължението. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лундгрен. Госпожо Майстер, имате думата. Благодаря ви, госпожо докладчик. Сега мога само да се присъединя към колегата Лунгрен и да кажа, че действително докладът беше много непротиворечив. Благодаря ви за свършената работа. Всичко е наред с него. Благодаря, господин Крамер. Има думата. Благодаря и аз искам да честитя на всички новата година. Пожелавам ви успехи и здраве. По въпроса за емисиите на въглероден диоксид. Масите играят роля тук. Какъв е опитът в Германия с дизела? Преди 30 години бе предвидено субсидиране на всеки литър дизел с 80 евроцента. Защо? Защото тогава се твърдеше, че се потребява по-малко дизел и така ще намалеят емисиите. Но автомобилите постоянно се увеличаваха, увеличаваха се и масите им, поради което балансът беше отрицателен, въпреки или може би точно поради тези субсидии, тъй че масите имат значение. Още нещо. Господин Маринеско е напълно прав, като твърди, че ние сме като Европейски парламент и законодател можем да изковем закон само ако има единодушие между трите институции. Комисията има право да определи сроковете, но парламентът пък има право да ги удължи. В случая трябва да намерим компромис. Не може комисията просто да не приема нашето предложение. Тя трябва да се занимае с него, също както и ние се занимаваме с с нейните. С готовност ще разговаряме с вас като равнопоставени партньори, но не по ваша заповед. Мерси, месье Крамер. Благодаря ви, господин Крамер. Някой друг иска ли да вземе думата? изкреща, изглежда, че не. В такъв случай се обръщам към Европейската комисия и давам думата на госпожа Елизабет Вернер. Честита нова година, имате думата. Добро утро и честита нова година на всички. Благодаря в частност на вас, госпожо председател, качеството ви на докладчик по това досие и на докладчите в Сянка. Малък, много малък брой изменения бяха внесени, което много ни радва. Да показва, че като цяло има широк консенсус по предложението. Благодаря ви за тази възможност да уточня и за господин Маринеско, как определихме крайния срок за транспониране на директивата. Мисля, че има някакво недоразумение тук. Нашата цел е директивата да влезе в сила възможно най-скоро заради ползите, които тя ще те донесе по отношение на аеродинамичните характеристики, подобряването на видимостта, което пък ще подобри безопасността от движението по, по пътищата и удобството на водачите. Смятаме, че положителните въздействия са многобройни и че трябва да се възползваме от тях възможно най-скоро. При след това продължаваме да сме гъвкави по отношение на преходния период, но все пак искаме да го сведем до минимум предвид положителните въздействия на тази директива, което не значи, че по някакъв начин ще настояваме за срока от 4 месеца. Склонни сме да приемем по-дълъг срок до момента, в който този срок остане разумно дълъг за нас. Мех искала също така да се възползвам тази възможност да доуточня няколко въпроса, които може би са важни в, по отношение на изменението на госпожа Арнотю. В настоящата законодателна рамка европейски извинете, операторите могат да определят свои максималните максималната маса на товара за националния трафик 40 тона е максималната маса за, за международният а, транспорт. Има някои държави членки, в които максималната маса на товара е повече 40 тона и всъщност националните компетентни органи зависи да, спа, да се гарантира спазването на максималната маса на товара за международният транспорт. За, за, целта, за подпомагане има две автоматични системи, които са на разположение на държавите членки. Те са основават на сензори, могат да използват и монтирани на в самото превозно средство сензори за определене на теглото. Така че смятаме, че тук по въпросът е по-скоро да се гарантира доброто прилагане на правилата, отколкото въвеждането на нови такива. И накрая няколко думи за самата процедура. С удоволствие мога да ви съобщя, че съгласно информацията, която разполагаме, румънското председателство също смята този, това досие за приоритетно и те възнамеряват да поискат мандат от Корепер за започване на преговори в края на януари или началото на месец февруари, което много добре съвпада с а, графика, предвид за гласуването в Комисията по регионално развитие. Тоест, надяваме се тристранните преговори да започнат възможно най-рано, възможно най-скоро, още единият месец и се надяваме да можем да приключим работа по това досие преди изборите за Европейския парламент. Благодаря ви. Merci beaucoup. Много ви благодаря. Госпожо Вернер, Действително гласуването по този проект доклад ще бъде на 22 януари, а паралелно с това се надяваме съвета да излезе с обща позиция, за да можем да започнем текстаните срещи още през месец февруари. Désormais, nous passons. И така преминаваме към точка 6 от дневния ред. Докладчик е госпожа Клун, а докладът е относно предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на директива 2010 на наклона на черта 65. Госпожо Клун, имате думата. Thank you. Thank you, Благодаря ви, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто ни сътрудничество. Много добро взаимодействие според мен бе установено между всички политически групи. Компромисите отразяват вижданията на докладчиците ни в Сянка. Да се надяваме, че ще бъдат подкрепени от комисията. 156 изменения бяха внесени, които прераснаха в 10 компромисни, Постигнат бе добър баланс между разясняването на предложението на комисията по въпроси като извънредни искания за нова информация или митническите изисквания и предвиждането на по-амбициозни цели, що се отнася до тежестта, която се вменява на превозвачите. В случая става дума за корабни превози в пристанищата, които са свързани с много бюрократични процедури от една страна. От друга страна обаче може да има и повече ефикасност, като се въведе обслужване за, на едно гише във всяка страна. Някои държави имат такова едно гише в момента, други не. Трябва да се работи за въвеждането му навсякъде, за да се хармонизират данните, предоставени от превозвачите. Предложението е доста техническо, но има и силен политически аспект. Поставили сме си амбициозната цел да подобрим стокообмена между европейските пристанища. Така че в интерес на всички е да рационализираме и хармонизираме тази област колкото се може повече. Компромисните изменения са подкрепени от всички политически групи. Според мен ще Очаквам с радост разиск по-нататъчните разисквания. Надявам се да можем да приключим по текста. Е, Благодаря, госпожо Клун. А сега трябва да дам думата на представителите на социалистите, на господин Кампен го няма, госпожа Фостер е няма. Госпожо Майснер, отново имате думата. Благодаря ви. Благодаря на Дейрдре Клун. Действително, с право казахте, че бе много добро взаимодействието ни. Надявам се, че то ще е добро и по време на триалога. Права сте, че Единното гише за европейско морско обслужване е, ще подобри процеса на стокообмен по пристанищата. Това трябва да се направи успешен порядък. Може да има само ползи от него, тъй че мога само да приема предложението за встъпване в преговори. Благодаря, госпожо Майснер. Аз имам думата в качеството си на докладчик. Скъпи колеги, Искам да благодаря на госпожа Клун за отличната работа. Предвид обмена, който проведахме на заседание на докладчиците в Сянка, стигнахме до едно заключение. Крайно време е да хармонизираме административните процедури за плавателните съдове, които влизат и излизат от европейските пристанища. Трябва да се престане с нелоялната конкуренция между а, пътния транспорт и морския транспорт. Един камион прекусява границите безпроблемно, докато кораба, който влиза в пристанището, трябва да извършва огромно количество процедури, като тези процедури много често са различни в различните пристанища, включително и в рамките на една страна. Съответно, морският транспорт е много по-малко конкурентно способен спрямо пътния транспорт и това е в ущърп на така наречените хора на морето. Мисля, че с компромисите ще постигнем споразумение, ще има нов начин, нов а, подход към този проблем и още веднъж благодаря на госпожа Клун за, за работата. Госпожа Андерсон. Кнут Флекенстайн, my group's shadow rapporteur on this Докладчицата Сянка от името на нашата група по това предложение днес не е тук, тъй като има важна среща в Берлин. Ще се изкажа от негово, извинете, име. Докладчикът благодари на госпожа Клун и докладчиците в Сянка за много доброто сътрудничество по това досие. Много са били конструктивни заседанията на докладчиците в Сянка. Не е имало съществени спорове между отделните политически групи. Социалистите и демократите напълно подкрепят десетте компромиси компромисни изменения. Je parlais en même temps qu'une de nos collègues euh, essaie de décrire sa position. Donc, soit vous... Госпожо Андерсон, извинете, не е възможно да говорите помежду си, докато колега се изказва, изразява позицията си. Моля ви да проявявате уважение. Ако искате да разговаряте помежду си, излезте от залата. Извинете, че ви прекъснах малко нелюбезно, госпожа Андерсон, но не е възможно да се работи при този шум. Господин Флекенштайн се спира върху четири основни момента в доклада. Първо, хармонизиране на различните механизми за докладване в и между държавите членки и пристанищните органи. То е приоритет по регламента. Вече съществуващите системи за отчитане трябва да се запазят, тъй като пристанищата и държавите членки са инвестирали в тях. Трето, привеждане в съответствие с митническите системи, като се вземат предвид техните особености особености. Интегрирането на митническите формалности в обслужването на едно гише, без да се интегрират митническите системи преди това помежду си, обаче няма да е разумна мярка. Докладът е балансиран. Социалистите и демократите могат напълно да го подкрепят. Господин Флекенштайн очаква предстоящия триалог. Докладът е добра основа за единението на парламента при триалога. Благодаря. Благодаря, госпожо Андерсън. Някой друг иска ли да вземе думата на тази тема? Не. В такъв случай давам думата на Европейската комисия госпожа Кошенск. Добър ден и пожелавам ви честита нова година. Добро утро, госпожо председател. Добро утро на всички. Честита нова година на всички в залата. Ще бъда съвсем кратка. Маринеско, месье Дели. Нямайте, господин Маринеско, господин Делин, господин Корумбашев, ако искате да обсъждате, моля ви, но много ви моля извън залата. Просто в противен случай не можем да чуеме становището на комисията. Like thank, thank... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчицата госпожа Клун за отличната й работа по време на целия процес. Благодаря естествено и на докладчиците в Сянка, както и на цялата ви комисия за това, че осъзнахте колко кратко е времето. Приключихте работата по това досие в рекордно кратък срок, за да се встъпи в триалог и да се постигне споразумение по това важно предложение до края на този парламентарен мандат. Приветствам и всичко казано днес до тук. То показва колко добре разбирате основните цели на предложението на комисията. Централна негова цел е да се спомогне междукорабният междупристанищен транспорт в Европейския съюз. Хармонизирането бе в основата на предложението ни още от самото начало. Наистина се радвам, че отчитате това в доклада си и най-вече в десетте компромисни изменения, изготвени от докладчиците в Сянка. Приветствам също така и предложението на Европейския парламент да се постави по-силен акцент върху единия набор от данни, както и върху въвеждането на единен модел за отчитане, така че да не се да няма много различни видове информация. Това напълно съответства на целта ни за ефективен и ефикасен процес. Има също така и още едно предложение на коми... пред парламента, което ще намали забавенията при предаването и издаването на разрешението. Така ще се улеснят междинните престои в пристанищата. Трябва по време на триалога да разясним все още неизяснените въпроси, така че да се постигнат политическите цели на парламента. Има все още някои неизяснени неща, като например технологическия неутралитет. Много е важно всичко, което въвеждаме, да бъде свързано с новаторството и новаторските технологии. Но тук трябва да се постигне баланс между технологиите, използвани за цифрово отчитане и хармонизацията, която ще предотврати създаването на много различни системи, използващи различни технологии. Има и още нещо. Това е въпрос повдигнат от госпожа Андерсон и други. Става дума за съществуващите вече канали. Напълно отчитаме факта, че подобни канали за докладване вече съществуват. Те са създадени или от пристанищата, или от някои национални органи. С течение на времето възможността за използването на един канал за докладване с хармонизирано докладване на данните. Това е и крайната ни цел. Де-факто ще трябва да улесни морския транспорт. Напълно разбирам политическите съображения за това предложение. Надявам се, че по време на триалозите ще можем да направим така, че да не се стигне до паралелното съществуване на различни системи в Европейския съюз. Още веднъж благодаря на докладчицата и докладчиците в Сянка. С удоволствие ще работим с вас по време на триалога. Благодаря за отговора на Европейската комисия. Давам думата на госпожа Клон, но много накратко. Съвсем набързо искам да благодаря на всички, които работиха по текста. Много положителни бяха оценките изказани тази сутрин. Няма да ги повтарям. Показаното от комисията. Може тук таме наистина да се попроменят формулировките, но това, което представяме тук, отразява амбициозните цели на членовете на парламента. Важно е да се отчете това. Разбира се, трябва да има известно ниво на хармонизация, но това не бива да възпрепятства технологическия напредък. Мисля, че можем да поговорим за този баланс по време на триалога. Ще имаме възможност за това. Мога да уверя присъстващите тук представители на комисията, че ние, аз и докладчиците в Сянка, възнамеряваме да постигнем колкото се може по-бърз напредък по досието, за да се очертае позицията за триалога и да могат всички заинтересовани страни да поемат своите ангажименти. Да се надяваме, че това ще е възможно до края на мандата. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на докладчиците в Сянка и на комисията за подкрепата им. Благодаря, госпожо Клудна. Припомням, че доклада ще се гласува днес. Скъпи колеги, и малко избързахме и за това имаме възможност за почивка 10 минути.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 Mes chers collègues. Скъпи колеги, господин Маринеско, много ви моля. Дами и господа, някой си е забравил мишката. Тук. Може би просто някой в момента се тревожи, че не, не може да се намери. Тук е, при мен. Благодаря, госпожо Фостър. Някой си е загубил мишката. Ако някой си иска мишката, тя е на заседание в Комисията по транспорт. А сега преминаваме към гласуването. Преди това бих искала да поздравя представителите на синдикатите, които са многобройни днес. Добре дошли и сега нека да, да видиме дали разполагаме с кворум. Моля, гласувайте. Един в повече за НП. един в повече за НП. Яна deux Сега вече са двама в повече. Двама в повече. Проверяваме отново. Сега всичко е наред. пак някой е гласувал повече от НП. Нека да не си играем на тази игричка. Един в повече. On ne peut pas commencer s'il y a un en plus. On attend. Maintenant c'est ok. Maintenant c'est ok pouvez constater que Allez C'est bon И така, господин Шитовски. Благодаря, господин председател, дами и господа. има протест от предприемачи и превозвачи от България, Румъния, Полша, Литва, Латвия, Естония. Просто искам да ви припомня, че в момента има демонстрация, докато ние сме тук. Едно от предложението. Ако предложението бъде прието. Може би просто ще се получи наистина едно реално разделение между изтока и запада. А Европейският съюз беше създаден за един единен пазар, а не за да бъде разделен. Не, няма смисъл. Ще ви кажа нещо. Пакета мобилност и всичките негови аспекти. По тях работиме от година. Рабо... Много сме работили, не можем да отложим гласуването. Разбирам, че има напрежение, разбираме, че има проблеми за служителите, но ние като законодатели трябва да подобриме условията на работа. Дойде време за гласуване и всеки трябва да поеме отговорностите си. Нека не, не почвайте с шантажа, не сме готови, имаме нужда от още време, трябва да доработиме и така нататък. Не, преминаваме към гласуване. Мъсю Маринеско. Господин Маринеско. Давам ви думата за една минута. Само за една минута. Минала с нощи ви помолихме да отложите гласуването, тъй като няма превод на всички езици за альтернативните компромиси. Така че ние искаме да не се гласува. Не можете да ни откажете. Аз поздравявам секретарята, който е работил е, безотказно цяла нощ, но не са си свършили работата. Нямаме е, превод на всички езици. Така че не можете да ни откажете. Това е правилото на парламента. Сега. Е, вие променихте процедурата първо гласуваме компромиса на докладчика, което е в противоречие с правилата. Но много ви моля, от тук нататък спазвайте правилата и отложете гласуването. Господин председат, господин Маринеско, като председател на комисията, не мога да приема да ме обвинявате в това, че не съм следвала правилата. През нощта компромисите бяха преведени на румънски, български, полски и така. така. Второ, вие бехте докладчик по ЕАЗа. Колко от измененията бяха преведени на български, румънски, полски и така нататък? Почти нито едно всичко през, на, на практика беше на английски. Така че вашите аргументи са несъстоятелни. Има и граници на нещата. Сега нека всеки поеме отговорността си и ще трябва да гласуваме. И никакъв дебат повече. Госпожо Грапини, ви искате да вземете думата, разполагате с 30 секунди. 30 секунди. Много, много пъти е, е, е имало отхвърляне на гласуването, защото нямаш, не е имало превод, например, на португалски. Но не може в 12 часа нямаше а, превод не може срока да бъде в 12 часа през нощта. Ние първо трябва да, да имаме е, компромисните изменения преведени и след това да има възможност за допълнително внасене на изменения. Така че това не е правилно отношение. Не. Няма да говорим за пред, да продължим да говорим за превод да, продължение на години още. Моля ви да ме оставите да приключа каквото имам да кажа. Знаете, че понякога в пленарно, пленарна зала се получава превода един час преди гласуването. Не се опитвайте да ми пробутвате това. Познавам правилата, така че сега ще гласуваме. Господин Маринеско, какво още имате да кажете? вие трябва да спазвате правилата. Примера с Еаза не е подходящ. Това не може да ви служи за правило. Никой в Еаза не е искал превод, а ние сега искаме превод. Правилата са спазени. Ако не искате да участвате в гласуването, ваша си работа. Но още веднъж ви казвам и на никого няма повече да давам думата. Сега трябва да преминеме към гласуване и не приемам вашият аргумент, тъй като работиме по това досие от повече от година. И изведнъж с нощи почвате да казвате ми нямало превод. Не, край стига вече. Преминаваме към доклада на госпожа Килонен относно правилата за командироването. Компромис на докладчика. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Не е ясно. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Le PEPE, e, vous en avez un en trop. Пак има един в повече от НП. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега тук не сме на спектакъл. Това не е представление. Много ви моля за малко повече отговорност. Продължаваме нашата работа. Алтернативен компромис е. Кой е за? Господин Корумбашев. Разполагате с 30 секунди. Имам предложение. Много важен е вота. Нека да гласуваме електронно, за да сме наясно. Аз мисля, че по този начин нещата ще са много по-лесни и прости и за вас като председател, и за всички останали. Не виждам никакъв проблем альтернативните компромиси да бъдат гласувани електронно. Ако нямате възражения, добре, продължаваме. Альтернативен компромис е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис А се отхвърля. Алтернативен компромис С. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Les convenus! Месье Телишка, vous avez la parole pour 30 secondes. Телишка, имате думата за 30 секунди. Не искам да се връщам към дискусията, но виждаме, че една от частите на пакета просто е отхвърлена така, че бих ви помолял за 10 минути почивка за консултация тъй като това ще има последици за другите части от пакета. Трябва да се консултираме в групите и може би едно кратко заседание между координаторите и председателството. Господин Теличка. когато един от докладите по пакета за мобилност не бъде прият. Просто продължаваме с гласуването, а след това ще решиме какво да правиме на заседанието на координаторите с всички доклади. Не можем да разделяме нещата. Както ви казах, пакета мобилност е пакет, който има три компонента. Ако един отпадне, другите на практика вече не, е, не са съдържателни, но при всички случаи трябва да продължим гласуването. Но тъй като вече започнахме дискусията, давам думата за 30 секунди на координаторите. Господин Ван Декам, госпожо председател, съгласен съм с вашето предложение. Смятам, че трябва да приключим с гласуването. Всички представи заинтересовани страни, е, профсъюзите и работодателите трябва да знаят какво се случва, така че ако спрем с гласуването до тук, е, хората ще останат в е, пълна неяснота и смятам, че трябва да, подго... да поемем нашата отговорност. Благодаря ви. Господин Ехто, предполагаме, че решението ви е същото. Да. Госпожо Килонен, вие също. Господин Крамер. Вие да се Искам само да кажа, знаем, че процедурата е сложна. Всички говорихме по въпроса, всички имаме позиция, сега трябва да гласуваме. В такъв случай продължаваме и преминаваме към доклада на господин Вим Ванденкамп относно условията за труд, времето за шофиране, времето за почивка на водачите. Готови ли сте за гласуването? Компромисът на, на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към альтернативен компромис Б. Извинете, ще го, нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Левът е клю. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Nous sommes en train de voter le compromis. Гласуваме компромис Д. Allez, je ferme le vote. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис С. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис А. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис Е. Моля, гласувайте. Микеле, не ви е момента на слава. Прекратете гласуването. Отхвърля се. или изказвам с други думи, доклада на господин Винван Некам, както и доклада на госпожа Килонен се отхвърля. И така преминаваме към точка 9. Доклада на господин Исмаил Ертук. Госпожо Тарпанел, имате думата. Не, извинете. Продължаваме с гласуването и с компромиса на докладчика. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Прекратете гласуването. Le compromis. Компромисът на господин Ертук се приема. Voilà, maintenant c'est fini pour les autres. Nous prendrons nos responsabilités. Ще поемем отговорността си и моля координаторите да вземат участие в заседанието след гласуването, за да изготвим стратегията за последващите действия по пакета за мобилност. Мобилността, но доклада на господин Ертук беше прият. Продължаваме с гласуването. Продължаваме с доклада на госпожа Демонте. Allons-y Je vais vous demander encore un... Моля ви да запазите още малко тишина, тъй като гласуването не е приключило. Госпожо Тарпадео, моля да водите телефонните си разговори извън залата. Alors, мадам Демонте, nous... Госпожо Демонте, започваме с изменение първо по член първи. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме доклада като цяло. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Левът е... Прекратете гласуването. Госпожо Демонте, доклада ви се приема. Продължаваме с гласуване на мандата за започване на преговори. По именно гласуване, моля гласувайте. Je ferme le vote. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство, госпожо Демонте. Подгответе се за започване на преговори. Поздравления!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 Нека да направим проверка на изменение 9. Електронно гласуване, моля гласувайте. Je ferme le vote. Et c'est adopté. Приема се. Изменение 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение четвърто. За против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се. Не стана ясно. Нека да гласуваме електронно изменение 56. Живо левът! Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Oh, eh ben, dis donc, il y en a beaucoup qui étaient fatigués là. Hein Приема се. Изменение 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 1 за. Против. Въздържали се.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 Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. И преминаваме направо към изменение 2. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1А за, против, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Реги 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 303 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 306 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста като цяло. Моля, гласувайте електронно. Je ferme le vote. Прекратете гласуването. Плюс 45, pas de, pas de contre. 45 гласа за. Гласове против няма. Доклада на госпожа Дели се приема. И така преминаваме незабавно към гласуването на мандата за започване на преговори с съвета и с комисията по морския транспорт в контекста на Брексит. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Няма нито гласове против, нито въздържали се. Поздравления за госпожа Дали. Але, ну континуем авек. le рапор de Продължаваме с доклада на госпожа Кун. Изменение 8. За против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. Прав бяхте, господин Ванденкамп. Но не винаги сте прав. 2. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме направо до компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 и 29 идентични изменения за, против. Не стана много ясно. Гласуваме електронно двете идентични изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Продължаваме с три идентични изменения. 144, 145 и 146 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Продължаваме с 147, 148 идентични изменения за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 149 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Господин Иван Камп, не гласуват собственици изменения. Изменение 153 за. А, браво. Против, въздържали се. Не стана ясно. Але, je me revois l'amendement 150. Гласувам изменение 153 електронно. C'est trop clair, vous croyez Hein. Ah. Allez, on va voir si c'est vraiment très clair, là. Нека да видим дали е чак толкова ясно. Прекратете гласуването. Всъщност, действително е много ясен резултата. 164 за. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се. Още не съм казала дали се приема или отхвърля, вие вече искате проверка. Искате проверка? Добре. Гласуваме изменение 300 електронно. Вот.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 Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51 отпада. Изменение 50 също. И така стигаме до изменението госпожа Дели също отпада. И така стигаме до двете идентични изменения 53 и 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме доклада като цяло. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления, госпожо Клон и преминаваме незабавно към гласуването на мандата за преговори за започване на преговори, тристанни срещи с съвета и комисията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Госпожа Клон, подгответе се за започване на преговори. Поздравления! И така преминаваме към доклада на неповторимия Доминик Рике. Concernant les mesures de rationalisation en относно мерките за опросяване с цел изграждане на трансевропейските транспортни мрежи.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 42 допада, Реги 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме доклада като цяло. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 37 гласа за, 6 гласа против, 4 въздържали се. Господин Рике, докладът ви се приема. Поздравления! Але, ну И така продължаваме с доклада на господин Матис Ван Милтенбург. който е относно предложенията относно изискванията за одобряване на типа на моторните превъзни средства, компоненти, участници в движението по пътищата и така нататък. Компромис 5 за, против. Приема се. Изменение 36 за, против. Въздържали се. Приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме амблок. 4275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43,80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48-49 за, против, въздържали се, приемат се. Добре, ще провериме тези две изменения. 48 и 49. Край на гласуването. Приемат се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 50 отпада. 10 компромис за, против, въздържали се, приема се. Едно устно изменение има ли възражение? Няма такъв случай го гласуваме. Амблок. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че е добре да провериме. В момента гласуваме устното изменение. 58 и 88. Амблок. Приключихме ни с гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Шестдесет и първо изменение за против въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, госпожо Фостер. Може ли само да помоля колегите и координаторите да да направят, да индикират как да гласува гласуването, тъй като Не, не, не, не, не, не, не дигнахте ръка, не знаех какво да правя. Госпожан. Фостър, господин Ванденкоп не, не си върши работата, но но в крайна сметка възможно е координаторите да дават знак за едно, а различните членове на дадена политическа партия да гласуват по различен начин. Искате да проверим 65-то? Моля, гласувайте. 65. Пинтрието е. Нямате ми доверие. 66-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 67, извинете, то отпада. 68, за, против, въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да про провериме 68 изменение. Моля, гласувайте. Да Край на гласуването. Отхвърля се. Амблок 69-177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то изменение за, против, въздържали се. Не е много ясно. 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение. Искате да провериме 89-то. Добре. Моля, гласувайте 89-то. На мен е ясно, но... но да проверим. Защо? Защото господин Иван Денкомп, ако хората искат да провериме, можем да проверим. Не се борете против демокрацията. Втори компания. Извинете, казва председателката. Става дума за девето изменение. За, против. Въздържали се, приема се. Втори компромис. За, против. Въздържали се, приема се. Компромиса. За, против, въздържали се, приема се. 134-то изменение амблок 135, 169 до 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Две Идентични 151 и 152. За, против, въздържали се, приема се. Амблок 153, 4 и 173 за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 156 за. Против. Въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. Идентично гласуване 158 и 9 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърлят се идентични 160 161 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим. Край на гласуването. Приемат се. Осми компромис за против. Въздържали се. Приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, не е ясно. 176 Край на гласуването. Приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приемат се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се. Не е ясно още веднъж. 13 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Продължаваме с компромис. Три за против. Въздържали се. Приема се. 16 изменение. За против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. 17 отпада. Първо, едно. Приема се 23-то за, против, въздържали се, приема се. 24. Нека, добре, да проверим 23-то. Край на гласуването. Отхвърля се, прав бяхте. 24-то за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали сте, не е ясно. 27 струва ми се, че е отхвърлено. Но нека все пак да проверим. Край на гласуването. Отхвърлено е, но просто не вдигате достатъчно ръка. Четвърти компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се. Приема се. И сега преминаване към окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 за, против 2. Благодаря а, и поздравявам господин Фан Милтенбург. Неговия доклад е прият. Продължаваме с гласуване. Il y a un avance, mais dans tout cas, votre liste est ici.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 въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. 28 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 151 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 32-33 31-32, извинете. Просто го направих, за да видя дали внимавате. Кой е за? Господин Мюзелие, пинете малко вода. За, против, въздържали се, не е ясно. 31 и 32. Социалистите има един глас повече. Сега нещата са добре. Отхвърлям. 13-то компромис за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 158 изменение. За, против, въздържали се. Приема се 15 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. Искате да, да провериме 21 компромис? Нека да провериме. Господин Вин Вам Декам, същия списък ли гледате? Гласуваме компромис 21. Край на гласуването. Приема 54-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 53-то. Извинете, казва председателката. 53-то отпада. 58-то за против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Нека да провериме. Крайна сметка машината работи вместо нас случай. Край на гласуването. Отхвърлено с два гласа. 66 за против въздържали се, отхвърля се. <clears throat> да провериме. 66-то изменение. 66-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Вярвайте ми.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 69-то. Господин Крамер, не можем да гласуваме срещу велосипедите. Край на гласуването. Ето, виждате ли, че е прието. Добре, че сте тук да проверявате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 против, въздържали се, приема се. И сега целият доклад, моля гласувайте. Край на гласуването. Поздравявам ви, госпожо Аюто, докладът ви се приема. И гласуваме и мандата за преговори. Моля, гласувайте по мандата за преговори. Край на гласуването. Подгответе се, госпожо Аюто, тъй като минавам. Ще преминем към преговори. Продължаваме с доклада на господин Рике. Компромис едно за. Против. е прекалено много шум правите. момента гласуваме. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 8 за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 60-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, струва ми се, че е отхвърлен но нека да провериме трети компромис. Край на гласуването. Приема се господин Рике. Ми... Продължаваме. Две еднакви за против въздържали се. Еми, защо не вдигате ръка? Не можем да разберем нищо. Господин Ванденкам. Гласуваме 66-то и 67-мо изменение, които са идентични. Разбрахте ли сега? За. Против. Абсолютно не е ясно. Така че нека да гласуваме двете изменения. Край на гласуването. Приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим добре. Става дума за 15-то изменение. Край на гласуване. проверяваме заради господин Ван Декам. Приема се. Пето изменение. Извинете, пети компромис, казва председателката. За, против, въздържали се. Приема се. 19-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 20-то за, против, въздържали се. Приема се. 21-во изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 2 и еднакви изменения, 21-22 за против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да провериме. А, защото и МПЛ 1 е към тях, значи са 3. Край на гласуването. Приема се. 24 за против. Въздържали се, приема се. 26 то за против. Въздържали се, приема се. 25 опада. Емпъл 2 за против. Въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за. Искате ли да провериме? Емпъл 2. Емпъл 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис за против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за против въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 4 за, против, въздържали се, приема се. 10Б ново за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 гласа за. Поздравявам ви, господин Рике. Докладът ви е прият. И гласуваме мандат за преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам ви, господин Рике. Але, encore Мем deux. Остават ни още два доклада за гласуване. Господин Пипер. Докладът му относно защитата на конкуренцията във въздушния транспорт. Гласуваме, за да потвърдим решението. Гласуваме окончателно доклад на господин Пипер. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Поздравления, господин Пипер. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления. Същото, същата процедура и по доклада на госпожа Майснер относно отпадъците от кораби. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 46 гласа за, няма против, няма и въздържали се. Поздравление, госпожо Майснер. За тези, които ще напуснат заседанието, гласуването приключи и така продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно договора за създаване на транспортна общност. Моля ви, ако напускате залата, да го направите възможно най-безшумно. Господин Ертор, искате да направим им почивка. Почивка от 8 минути. Благодаря ви. Nous reprenons nos travaux, s'il vous Нека да подновим работа. Стигнахме до точка 19. Точката е посветена на договора за създаване на транспортна общност. Докладчик е госпожа Дели, т.е. аз. Alors, dans... За какво става дума в този доклад? Европейската комисия през 2008 година предложи да се договори договор, в който се определят законодателната рамка, стандарти, техническите спецификации, прилагани от партньорите от Западните Балкани. И те би следвало да бъдат приведени в съответствие с тези на Съюза. Въз основа на положителният опит от прилагането на договора създаване на енергийната общност. Договорът има за цел да се създаде транспортна общност в областта на автомобилния, железопътния транспорт, транспорта по вътрешни водни пътища и морския транспорт, както и развитието на транспортната мрежа между Европейския съюз и държавите от Западните Балкани. Договорът, с който се създава транспортната общност, ще допринесе за насърчаването на реформите, които ще се отражат положително върху ежедневието на гражданите, като например например, чрез подобряване на безопасността на движението по пътищата. Като Целта е да се подобри стабилността в региона и има за цел привличането на инвеститори и економическия растеж. И накрая страни, това, този договор ще помогне на, на държави Западните Балкани да приведа в съответствие своето законодателство в областта на транспорта с това на Европейския съюз, което ще подобри добросъседските отношения, ще насърчи сътрудничеството в областта на транспорта и също така по този начин тези страни ще се доближат до Европейския съюз. По този начин договора създава транспортната общност. Този договор беше подписан от Европейския съюз през 2017 година като идеята беше, че то ще влезе в сила с по-късна дата и всички страни от от договор от Юго-Источна Европа вече са ратифицирали договор с изключение на Косово. Междувременно договорът се прилага временно в страните по договора. Въз основа на гореизложените мотиви предлагаме е, Комисията на транспорта и туризма да даде положително становище относно сключването на този договор. А сега давам думата на докладчите в Сянка. А си, е, мадам ла президент. Господин Дели, добре дошъл и чета нова година. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност няма много какво да кажа светове. Смятам, че страните от Западните Балкани се нуждаят от по-добра координация в областта на транспорт, имат нужда от стратегическа визия и от определене на ясни приоритети. Знаем, че това е регион, в който има много сериозно напрежение между отделните страни. Дори и сега продължава това напрежение. А освен това, това е регион, в който столиците между държавите не са свързани нито чрез автомагистрали, нито чрез високоскоростни железопътни връзки. Ето защо трябва да се подобри регионалното сътрудничество. И за целта трябва на първо място да подобрим транспортната инфраструктура. Тя е основата за всякакъв друг вид комуникация и развитие в региона и НП напълно подкрепя доклада. Благодаря ви. Мерси beaucoup, monsieur Дели. Благодаря ви, господин Дели. Госпожо Демонт, имате думата. Е, грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря за подкрепата. Аз също подкрепям, тъй като според мен регионът на Балканите е важен регион. Важен е, тъй като става дума за държави, които предстои скоро да влязат в Европейския съюз. В този регион политическото положение винаги е било много сложно. Затова е важно да говорим за транспорта и за инфраструктурата. Става дума също така за сухопътен участък от пътя на Куприната, освен за разширяването на трансевропейската транспортна мрежа. В случая става дума за източно-средиземноморския коридор. Когато става дума за този регион трябва да мислим за инфраструктурата, но не бива също така да даваме прекалено много възможности на доминантността на Китай. Трябва също така да помислим и за деликатната ситуация в този регион. Процесът от Берлин се увенча с успех, най-вече след срещата на върха в Триесте от 12 юли 2017 година. Тогава бе подписан този договор. Също така бе гарантирано и участието на Босна и Херцеговина. Знаем, че договорът бе подписан от Босна и Херцеговина в крайна сметка. Той допринася за сближаването, допринася за решаването и на сложни проблеми, като например признаването на Косово. И отчасти части е, бе решен и още един друг сложен проблем, а именно въпросът с е, името на Македония. Вярно е, че става дума за договор, на, кое, на който даваме своето съгласие. Но трябва да има по-активно участие на парламента. Не може да продължава с междуправителствената система. след приемането на договора от Лисабон и новите правомощия на парламента по него. Не критикувам вас в никакъв случай, но би ми се искало да имаме поводи, като например между парламентарната среща в Прищина от преди 2-3 години. Такива събития са важни. От една страна, за да се запознаем с реалността, с състоянието на инфраструктурата, с политическите аспекти. Важни са такива събития от политическа гледна точка, тъй като на тези държави предстои да се присъединят към Европейския съюз. Затова и трябва да насърчаваме междупарламентарни срещи в този регион, заедно с комисията АФЕТ. Нашите две комисии трябва да играят централна роля при напредъка по преговорите ще трябва да поставим специален акцент върху инфраструктурата и транспорта, както и върху външната политика. Възползвам се от работата по този доклад сега към края на мандата, за да изтъкна колко е важен един такъв подход. Ако го възприемем в началото на следващия мандат, може да се работи по-интензивно, така че да участват не само комисията, но и парламент. Благодаря, госпожо Демонт. Господин Демесмакер, имате думата. voorzitter, ik ben geen schaduwrapporteur namens ECR, maar het interesseert me. Благодаря ви, госпожо председател. Аз не съм докладчик в сянка на Екере, но пък темата много ме вълнува. Смятам, че всички ние трябва да се вълнуваме особено много от региона на Западните Балкани. За нашата група той е много важен и мога да ви уверя, че групата ни активно ще подкрепи вашия доклад. Благодаря ви, господин Демес Макер. Проверете се секретарята, но в моя списък вие са докладчика в сянка, така че ако не сте вие, трябва да ни кажете кой от вашата група е докладчик в сянка. Благодаря ви. Господин Теличка, имате думата. You, Благодаря ми, господин председател. И аз не съм докладчика в Сянка, но Радош не може да присъства на нашето заседание и ме помоли да си изкажа от негово име. Ще се опитам да бъде по-ясен, защото днес по-рано поисках почивка, но искането ми беше тълку... изтълкувано като искане за отлагане на гласуване, така че ще се опитам да говоря по-бавно, за да ме разберат всички. От името на господин Радош, най-напред да би искал да благодари на докладчика за проекта препоръката относно проекта за решение на Европейската комисия за сключване на договора. Той би искал също така да подчертае, че Договорът за създаването на транспортната общност има за цел подобряване на транспортните връзки между Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Договорът се смята за много важен за насърчаване на процеса на присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Напредъка по мрежата ТНТ постига добри резултати в насърчаването на регионалното сътрудничество. Разширяването на мрежата ТНТ до Западните Балкани през 2016 година, както и стратегията за свързаност е сред основните приоритети за страните от региона. Създаването на транспортната общност ще даде възможност за привличане на нови инвестиции в транспортната инфраструктура, ще улесни междуличностите контакти и ще насърчи прогресивната интеграция на пазара на транспорта на страните от Западните Балкани в към европейският транспортен пазар въз основа на еднакви стандарти и критерии. И от името господин Радош искам да изкажа пълна подкрепа за проектостановището. Според него комисия, нашата комисия трябва напълно да подкрепи този договор. Искаш си позволя да кажа няколко думи в качеството ми на, на координатор от името на АУДЕ и като човек, който посещава Западни Балкани буквално всеки две седмици, мога да ви кажа, че това ще бъде много добра новина, не само за Западни Балкани, но и за нас. Надявам се, че с това решение ще можем да продолем трудностите с транспорта до този регион. Благодаря, госпожо председател. Мерси боку, Благодаря ви, господин Теличка. Ако никой друг не иска да вземе думата, се обръщам към Европейската комисия и давам думата на господин Барон. Благодаря ви, госпожо председател. Напълно споделям а, оценката ви, госпожо председател, оценката на докладчите в сянки за това колко е важна тази инициатива. Както всички с пълно право отбелязахте, свързаността е от съществено значение за благоденствието. Западните Балкани са заобиколени от страните Европейския съюз. Ето защо е много важно да се гарантира физическата свързаност на региона с съюза. Това е една от основните причини, поради която поставихме приоритета върху разширяването на мрежите ТНТ към Западните Балкани. Ето защо Европейската комисия има за цел да създаде нова динамика на сътрудничеството с западните страни. Даваме си сметка за проблемите в региона и се опитваме да изградим нови връзки с държавите членки на Европейския съюз като подобно ще принесем на, по, за подкрепа за страните по пътя им към интегриране към Европейския съюз. Успехът на това начинание зависи от възможността на всеки от партньорите да постави интересите на региона почти, почти на равни нога са собствените си интереси. Смятаме, че транспорта е в сърцето на ежедневието на е, гражданите ни и на бизнеса, за това е толкова голямо значение. Договорът върви ръка за ръка с стратегия Западните Балкани, прията през юни 2018 година, целта е да се създаде нова динамика за взаимоотношения с региона. В този контекст основният ни приоритет е пълното прилагане на общността на транспорта и създаването на секретарията на общността. И от тази гледна точка напълно подкрепяме подкрепата, изказана от вашата парламентарна комисия, от вас, госпожо председател и от ваш като докладчик за тази инициатива. Благодаря ви. Мерси Благодаря ви, господин Барон. Припомням ви, че крайният срок за внасяне на изменения е на 16 януари в 12 часа на обяд. Припомням ви също така, че става дума за процедура за одобрение, т.е. единствено и само измененията, които имат за цел отхвърлянето на предложението, се смятат за допустими. Pour cette première séance, с това приключваме първата част на заседанието ни и след 5 до 8 минути ще започне заседанието на координаторите. Така че нека да направим малка почивка и да изчакаме останалите координатори да се присъединят към нас. И така, прекратявам заседанието за 8 минути. Donc, nous devons être Тоест, моля ви да се върнете в 12 часа и 3 минути.